сфера, каква е позицията на Европейския парламент по този въпрос. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. Започваме дебата с ораторите и името на политически групи. Започваме с НП. Господин Сайер за 4 минути. Тиселт елнök asszony,